Dear colleagues, uh... колеги, добро утро. Добре дошли на всички и добре дошъл на комисар Гентер Отингер. Комисарът Отингер е добре известен на членовете на нашата комисия. Вчера обсъдихме а, сигурността на доставките на газ. И спомняме си, че през 2010 година вие подготвихте законодателство по една наистина много удачно предложение. Но сега искаме да направиме крачка напред да... и имаме така отбелязан напредък по много от въпросите, които вие разработихте преди 2, 3, 4 години по време на предишният си мандат на комисар. А сега ще, пров... ще проведеме нашият пореден структуриран диалог. През януари пленарното заседание прие а, дневният ред на цифровизацията. Вчера разглеждахме а, решението свързано с а, частотният спектър. А тази седмица комисията публикува своето предложение за цифровизация на промишлеността. Очакваме е, в най-скоро време и новото законодателство в областта на цифровизирането. Така че, господин комисар, бих ви помолил да да ни кажете няколко думи за вашата част, частта, по която вие отговаряте за програмата за 2016-2017 година в областта на цифровизацията и единия цифров пазар. Е, Господин председател, уважаеми дами и господа, в рамките на нашата е, цифрова политика с цел да създадем е, цифров съюз. В тези рамки имаме някои основни проекти. Излязохме и с няколко съобщения. Аз ще се спра на пет. Тези основни акценти в нашата работа са важни и за вашата комисия. Най-напред ще се спра на прегледа за телекомите. По принцип, политиката за телекомите сек... тел... телеком... за телекомния сектор отбеляза голямо развитие. По принцип, когато говорихме за този сектор, е, говорихме главно за телекомуникация, за мрежата, за мобилните технологии, за данните, данните за комуникацията, които служаха главно за пренос на съдържание и разговори. Това беше най-важното, но в момента ключовата дума са нови дигитални услуги. И с това телекомуникационният сектор ще стане хоризонтален сектор, ще се занимава главно с а, пренос на данни и важното тук е тези данни да бъдат пренасени бързо и качествено. А, вече имаме електронно здраве, електронно управление, електронна промишленост. Имаме интернет на нещата. Е, в този смисъл Значението на телекомуникационните услуги нараства. Важно за дигиталния свят на, от, на бъдещето е свързаността, е, цифровата структура. И инвестициите в цифровата инфраструктура, сателита, ка, сателитите, кабелите, широколентния достъп, оптичните кабели, това са всичко важни инвестиции за, бъдещите, за бъдещото. бъдещето. Комисията прави изследване, прави проучвания, как да се случват тези инвестиции най-добре, как до 2020 година да поощрим развитието на широколентния достъп Искаме на базата на нашите консултации, на нашите изследвания и анализи, искаме заедно с вас и с държавите членки да създадем един обвързващ план за това как да изглежда дигиталната инфраструктура през 2020-2025 година. Искаме този план да го направим тази година. А когато погледнем цялата картина е, от е, социалните медии до стриминг услугите, от, от телефонията до е, нуждите на платформите, нуждите на бизнеса. Като погледнем свързаните коли и камиони и техните нужди, тогава виждаме, че не може да останем при е, спектъра 50 МГц. И 100 МГц не стигат. Е, е, говорим за гигабайтове за, за бъдеще. Това е, ще е обществото на бъдещето. Трябват ни едни разумни рамки, така че инвестициите да бъдат трансгранични. Прегледът на телекомите е един от инструментите за постигане на тази цел. Значи трябват ни умни рамки и условия за телекомуникационния сектор. Трябва да подкрепим е, е, операторите, които предоставят услуги и да се инвестира в дигиталната инфраструктура. На второ място става дума да се преосмисли спектърната политика и политиката за честотите. Тя трябва да се координира, тя трябва да се европеизира. Е, благодаря за това, че се занимавате с е, този въпрос и то много интензивно разглеждате нашия, нашето законодателно предложение за 700 мегахерцовия спектър. Това беше и резултат на, на работата на Паскал Лами. Е, ние казваме, че ни трябва едно ново целеполагане в, за частотния спектър и ново разпределение на частотите между телекомите и радиоразпръскването. Когато говорим за петото, петото ке поколение – на мобилни комуникации. Когато то се случи, то а, именно а, този спектър на 700 МГц е страшно нужен. Това е от ключово значение. Европейската автомобилна индустрия, BMW, Mercedes, VW, почти всички всъщност биват подкрепени от доставчици е, и се работи с цел от 2020 година да се въведе пътуването без шофьор, свързаните коли, коли, коли. Но свързаността не е на лице. Затова, чрез един структуриран диалог, ние се опитваме да съберем всички заинтересовани страни на една маса, автомобилната индустрия, е, и е, представителите на телекомуникационната индустрия, за да може колите да са оборудвани с съответните сензори, с съответните цифрови елементи и да има възможност за пренос на, дати, на данни, и то не само в тестови условия, а в реални условия в Шварцвалд, в трансгранични региони, в планински региони, пресечени местности, гористи местности. Покритието трябва да е на лице. Виждате, че границите, националните граници в Европа няма няма, не, не бива да са пречка, няма да има паспортни контроли, няма да има никакви пречки за транспорта. Ето, например, ако пътувате от Брюксел до Цюрих, Брюксел, Люксембург, Франция и тогава навлизате в Швейцария. Всяка граница представлява за момента една цифрова дупка, няма пренос на данни това не може да продължава. За това в нашия преглед на телекомуникациите ще направим предложение за, едно по-добра, за една по-добра координация на телекомите. Е, трябва ни едно всестранно покритие, на, е, за да може да бъде въведен, да бъдат въведени услугите и продуктите от 5G поколението. говори се даже за едно световно въвеждане на тези услуги. А Европа трябва да поеме водеща роля тук, след Южна Корея и Япония. Ние искаме да имаме мощно, един мощен пренос на данни, мощни мобилни услуги. Това беше за прегледа на телефоните. В рамките на тази година той ще, този преглед ще бъде готов. Сега за Берек. За Берек искам да кажа нещо. Познавате и а, Акер. А, това са все регулатори. Има и други регулатори. Например, регулаторите в банковия сектор, в застрахователния сектор, в сектора на услугите. Имаме национални надзорни органи, но, но имаме и надзора в банковия сектор на европейско равнище. Ето, АКЕР, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, тя има големи правомощия. <clears throat> Това са все е, органи, които са много мощни, но Берек всъщност е един think tank, един мозъчен кръст, който има своята роля. Акър също се носи от регулаторите и трябва това съвсем открито да го кажем. Ако днес Европа бе създадена в първия ден на сътворението, щях да предложа да се създаде само един регулаторен орган. Но ето имаме и много други страни. Имаме и нашите партньори, Швейцария, Западните Балкани. А, така че всички тези регулатори, всички национални регулатори, всички те са нужни. Те разполагат с определени компетенции, които могат да се влеят в прегледа на телекомуникациите. На второ място, във вторник, казахте, вие сте разглеждали цифровия пакет за индустрията. В цифровия сектор Европейският съюз е много активен, но темата за една цифрова политика как предприятията, малките и средни предприятия, как тези предприятия да бъдат осигурени, как да увеличим заедостта в тях, как да ги подкрепим в цифровата ера. До момента всички тези въпроси не бяха в дневния ред на комисията. Сега изработихме един всеобхватен пакет. Преди една година <clears throat> го представихме на индустриалния панер в Хановър. Сега е, го представихме в подробности и следващия по понеделник отново ще го представим във всички подробности в Ханова на една конференция. Штатите са наш партньор. Половината правителство ще дойде на тази е, конференция но най-много представители ще има от, от Microsoft, от дигиталния сектор. Тоест, американците имат един друг подход. Техният подход а, включва следното. Те имат водеща роля в дигиталния сектор. А, е, големите масиви данни, те тръгват оттам и се насочват към индустрията. Нашият подход е по-различен. Штатите е, организират мобилността, а ние е, правим колите. Но ни трябва една обща платформа, т.е. Е, Google или Facebook или другите платформи ще са доставчици в бъдеще за автомобилния сектор. Тук трябва да мислим именно за цифровизиране на европейската индустрия. Кои са нашите акценти? В много държави членки има мрежи, Smart Factory в Холандия, в Франция има друга мрежа, в Германия индустрия, промишленост 4.0. Подобна е ситуацията и в Австрия. Ние искаме обаче една мрежа. Искаме да видим къде може да има сътрудничество, да бъде решението или пък управление на европейско равнище. А, няма смисъл от 28 некоординирани мрежи. Ето, например, какво ни е необходимо? Необходимо ни е стандартизацията. Това е ключова дума тук. Тук сме изработили някои акценти, е, дефинирали сме как да поощрим стандартизацията на европейско ниво. Е, и тук говорим за 5G поколението, за киберпространството, киберсигурността създаването на облаци. Това е наша европейска тема. И с а, стандартизацията искаме да създадем една европейска тема. Това според нас е а, шанс европейските стандарти в тази област да станат световни стандарти. Освен това, смятаме, че може да има големи европейски проекти. Ето, например, суперкомпютрите. През 80-те, 90-те години най-големите компютри е, бяха в Европа. Сега имаме само две. Два компютра, е, единият от които е в... Е, те, те са в Европа, но, но един от тях е в е, Цюрих, в Швейцария. Само един всъщност е в Европейския съюз. Най-големите компютри са в Штатите, в Китай и в Корея. Така че чрез плана Юнкер ще има съфинансиране. Ние работим с консорциумите няма да имаме 28 суперкомпютри, но чрез консорциумите в Штутгарт, в Италия, в Люксембург се надяваме да имаме до 5 компютри, суперкомпютри, 5 от общо най-големите 10 в света. Затова Big Data е много важен проект за нас ще развием един <clears throat> облак на изследванията. Това е следващата, следващия ключов аспект за нас. През следващите седмици съм готов да дам повече информация по тази тема. Сега киберсигурността. На конгреса ЦПЦ се обсъждаха две теми главно – киберсигурността и 5G поколението. сигурността против тероризма, хакинг, хакерите и индустриалния шпионаж. И сигурността е изключително важна за нашата индустрия. Тук ще стъпим на директивата за киберпрестъпността и оттам ще започнем да развиваме конкретни проекти. <clears throat> Но мога да кажа, следващата версия на директивата няма да е последната версия. Е, чрез ЕМИЗа, чрез националните органи за сигурност, е, чрез участие на експерти ще задълбочим европейската рамка и култура за киберсигурността. И тук естествено етикетирането, темата за, за стандартизацията е, идват като допълнителни аспекти. На следващо място искам да говоря за онлайн платформите. Тук сме изправени пред основния въпрос дали платформите трябва да бъдат регулирани. От една страна, темата се обработва в нашето конкретно законодателство. Ето, например, темата е засегната в законодателството за радиоразпръскването, за а, услугите, но теми като като равнопоставеността, като, конку... като равнопоставеността при конкуренцията, като новите адресати. Това са неща, които още не са обхванати от законодателството. Те трябва да бъдат допълнати. И освен това, което казах до момента, трябва по принцип да помислим за насоки, за изработване на насоки за равнопоставеността между онлайн платформите. През януари се надявам да имаме предложение по този въпрос. На следващо място. Е, парламентът миналата седмица прие регламента за защита на данните. На базата на този регламент ще разработим директивата за цифрова комуникация и опазване на личното пространство. През До края на годината това ще си остане една от основ... един от основните акценти в нашата област. Благодаря. Благодаря много, наистина много важни проблеми. Телекомуникационния пакет, пренос на данни, киберсигурност. Благодаря, господин председател. Сега ще дам думата на представителите на политическите групи по две минути и след това всеки може да се изкаже от свое име за по една минута. Просто не, не разполагаме с повече време, госпожа Де Благодаря. Благодаря, господин комисар за вашето участие в нашето заседание днес. Наистина смятам, че в момента се намираме в много важен за всички нас момент. Рамката за електронните телекомуникации е тук огромно значение за единия цифров пазар и не трябва да забравяме, че телеком, телекомуникациите са в крайна сметка нещо като гръбначния стълб на, цялост, на цялостния цифров пазар, цифровите продукти и така нататък. Но а, започнахме работа преди 7 години. 7 години, знаете, е, че са от огромно значение и просто цяла вечност, когато става дума за телекомуникации. Така че първо, трябва да има необходимото законодателство и трябва да има усъвременяване на регламентите, вземайки предвид непрекъснатите промени, които настъпват, включително високочастотния спектър. Най-вероятно ще трябва да има смесен подход към, към, цялостната, към цялостният пакет, свързан с географското блокиране, отдаването на лицензии и така нататък. Така че на всички тези неща, всички тези насоки трябва да бъдат взети предвид и доколкото така ви чувам, доколкото чувам съдържанието на това, което казвате, сте, наистина сте в правилна посока. Е компрехенсива пекара care Благодаря. Е, много интересна беше вашата презентация. За първи път имам чувството обаче, че, се, че комисията развива една истинска е, стратегия за цифровия сектор. Искам да кажа, че според мен обаче имаме прекалено много регулатори и повечето от тях И повечето от тях всъщност е, разкъсват пазара. Може би за това трябва да помислим. Не бива да има свръхрегулация. Но на следващо място искам да подчертая а, системите от облаци. Къде, кое ще е седалището на тези облаци? Ще има медицински данни, ще има милионни видове данни, а, които ще бъдат в тези облаци. Кой ще ги контролира? В Европа ли ще бъдат те или извън Европа? Освен това, много мобилни телефони имат приложения, които са задължителни. И чрез тези, тези приложения нашите данни изтичат. Това въжи и за вас, господин комисар. Това са данни, свързани с финансите ни, с, с други с други области, неща, които сме използвали в миналото, без да без проблеми, като програми като Excel или Word, не могат да бъдат използвани вече по, по този начин. Сега за 5G продуктите. Какви параметри ще бъдат приложени за тях? Ja, vielen Dank. Äh, zunächst erstmal freue ich mich. Благодаря, госпожа Ернст. Благодаря. Е, това е хубава традиция, този диалог. Искам да попитам нещо за плана за действие. Клауд компютинга, това е ключова дума, изследването, добре. А, може би може да задълбочите тук вашето изказване. А, всички ние имаме един и същи, същ проблем като граждани а, с а, общото, общия надзор а, на нашите данни. Как, как ще се развият нещата? Ще има ли масово наблюдение и по-нататък? На следващо място ще има ли центрове, които, в които да се концентрират тези услуги. И накрая и на следващо място ще се преработва директивата за личното пространство. Знаете, че директивата за съхраняването на данните вече не съществува. А, какво, как ще бъдат опазвани данните в бъдеще? Благодаря, госпожа Калас. Danke. Danke, Herr Kommissar, dass Sie hier kommen und Rede und Antwort stehen. Äh, <clears throat> ich habe viele interessante Sachen. Благодаря. Много интересни неща бяха казани за високите технологии, за плана как да се развиват те. Всичко това е чудесно, но мен ме интересуват мерките, които са а, на, предложени за слизане от високите технологии към малките предприятия. Трябва да се погрижим и за тези малки и средни предприятия. На второ място, прозрачността. Вие участвахте в среща на високо равнище в Австрия преди няколко дена. Е, хубаво е такива срещи да са прозрачни и за нас, да знаем какво се случва. Може ли такава среща да се организира и в Брюксел, която среща обаче да е достъпна и до, за широката общественост? Може би може да ни кажете какво се реши на тази среща. Е, мистер и е EFDT. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисар за комисар за неговото участие в нашето заседание. Вие отлично очертахте приоритетите на Европейската комисия с цел цифровизацията на цялостната промишленост, но ние не споменахте какъв е, е вашия график, какво време ще ви е необходимо за осъществяването на тези приоритети. Вчера обсъдихме проблемите свързани с високочастотния спектър. Много от колегите се изразиха по посока на повече гъвкавост в сроковете за навлизането на спектъра. Също време, обаче ние знаеме, че технологиите се развиват изваредно бързо, а институциите понякога не могат да последват. Така че не смятате ли, че са нужни много кратки срокове, господин Шапхаузър. Мерси, je, е, Благодаря. Благодаря и съжалявам, че закъснях и че вчера отсъствах от заседанието по семейни причини. Така, имам две а, забележки. Едната е свързана с суверенитета, другата с устойчивостта. Е, интернет. А, се развива благодарение на 12-те сървъра. Единия е в Шотландия, другият в Обединеното кралство. Не смятате ли, че с цел по-голяма устойчивост трябва да създадеме общо европейски сървър, който да бъде чието седалище да бъде в центъра на Европа. Второ, що се отнася до софтуера и до допълнителните съоръжения. Възнамерявате ли да създадете някаква европейска суверенна платформа? Нека не заб... Разбира се, че има Google, но Русия има своя платформа, китайците също. Имаме ли ние някакво план за суверенитет в този, тази област? как бихме могли да постигнем повече устойчивост? Не може ли това да стане чрез свързване на държавите членки? Ние в Европа на нациите и свободите смятаме, че е, и развитието на компютърните услуги в облак изискват първоначално национални стратегии, национални програми и след това свързване на държавите. В момента, в който има някакъв проблем или прекъсване или спад, ще може да се задейства този механизъм на свързване. Много са колегите, които искат да вземат думата по една минута. Благодаря, господин комисар, господин Бони. цифровата революция е предизвикателство както за нашата економика, така и за нашето общество. За това са необходими по-добри и устойчиви рамки, регулаторни и нерегулаторни. Целта е да въведеме новото 5G, новата генерация, да има правилния баланс между конкуренция от една страна, инвестиции от друга страна. Всичко това трябва да бъде въведено и осъществено в пакет. Много са инициативите, които ще бъдат ласирани, като например автономните или свързаните автомобили, но всичко това ще изисква едно по-добро сътрудничество между бизнес средите и националните органи. Декларацията от Амстердам е правилна крачка напред. Там се споменава необходимостта от нови стандарти. Благодаря, господин Бланко Лопец. Благодаря, господин председател. Благодаря за а, това, че представихте изчерпателно новите мерки, които предвиждате. 50 милиарда евро казахте вие. Това е бюджетът, който смятате да насочите към развитието на тази област благодарение на е, частно-публичните партньорства. Но аз мисля, че конкретно разполагаме с 500 милиона. Така че е, откъде тези 50 милиарда можете ли да ни обясните? А, и на второ място. Телекомуникациите, компютърният сектор създадаха много работни места, но е, много работни места изчезват вследствие на роботизацията на промишлеността. Така че дали няма повече премахнати, изчезващи работни места, отколкото създадени, нека да е, разгледаме и социалното измерение и Знаете, че има скандал с преноса на данни. Какво мислите и по този въпрос, госпожа Вернер? Благодаря. Е, много интересни бяха вашите, беше вашето изложение. Е, правилно говорихте вие за важността на инфраструктурата. Е, казахте вчера, че ще се създаде едно, е, че ще се създаде едно гига общество. Има едно изследване, в което се казва, че през 2025 година две трети от всички домакинства в Германия ще има нужда от широколетен достъп. Освен това, вие ще трябва да вземете решение за нотификацията на германската агентура, на агенция. Според мен тук има противоречие. За да дигитализираме индустрията, имаме нужда от, от, от равнопоставеност и баланс. Господин Ръбих, благодаря. Мен ме интересува как работи комисията с агенцията в Женева. Освен това интересуваме роминг ситуацията. В момента все още имаме проблема, че 1 гигабайт струва 2 до 3 евро. Така че това са все още големи разходи в тази област. Смята ли комисията в, за 5G поколенията, поколението да зададе строги стандарти. Госпожа Грифин. Благодаря. Европейските граждани а, няма достатъчно компетенции в дигиталната економика. Имаме нужда от допълнително обучение за тях, за да осигурим високопродуктивни работни места в тази нова економика. Трябва също да позволим на всички граждани да имат еднакъв достъп до електронното здравеопазване. Не можем да изключваме хора. Трябва да тласнем и хората в електронните технологии и да затворим това разделение, което съществува. Електронната економика трябва да съществува за хората, трябва да осигурява растеж за всички граждани, не само за някои от тях. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ниблер. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Kommissar, für Ihre Ausführungen. Es ist immer bereichernd, mit Ihnen im Gespräch zu sein. Благодаря. Имам два въпроса. Най-напред, Вие говорихте за свързаността. Най-важното е да имаме инвестиции тук – преди три, месец, преди три седмици тук говорихме с господин Молтера. Той ни показа много ясно е, къде, на къде се насочва финансирането за дигиталната инфраструктура. От EFSI идват само 7%. И това е големият ни проблем. Как да създадем повече инвестиции в широколентния достъп – Въпросът ми е дали трябва да мислим за регулацията, за стандартите тук, за законодателството. Е, толкова много неща направихме и просто не ми хрумва нищо друго. Има инструменти за постигане на тази цел, но не виждам да сме отбелязали напредък. Дали имате тук някаква идея? Е, говорихте, освен това, за големите проекти. Може ли да дадете няколко примери, примера? Благодаря, господин Зориньо. Благодаря. Господин комисар, опитваме се по-настоящем да унищожим а, пречките пред гражданите. Искаме а, конкуренция без асиметрични а, шокове. Не искаме да допускаме в цифровата економика а, такива грешки, каквито допуснахме с обикновената преди искате да гарантирате трансграничната преносимост на услугите във вътрешния пазар. Има едно предложение на комисията, което изглежда добро, но все пак има пропуски. Как определяте мястото на местоживеене на потребителя в този случай? как да гарантираме качеството на услугите, които ще даме, как можем да проверим всички тези критерии, без да създадем а, огромна и тежка бюрокрация. Другият ми въпрос. А, общия пазар е, означава съвкупност от оператори от регионален характер също. Как ще засилите най-слабите пазари? Как ще е, се справите с тази асиметрия? Господин Кохличек. Бих четири познамки. За първе, пан комисар správně. Благодаря, господин председател. Комисарят правилно каза, че, и, че трябва да имаме 100% покритие. Даже и в, на автобаните, на автомагистралите. Това е важно за сигурността. В Чехия това не е направено. Единният протокол, той също е важен. Ако отидете в Япония или в Южна Корея, нямате достъп до мобилни услуги. Ние преминаваме от аналогови към цифрови услуги. И този преход трябва да бъде осигурен. Тази, това е ново измерение. В Чехия през 2011 година преминахме към цифров сигнал и сега ще направим втори преход. Много хора не могат да си го позволят обаче. Zunächst mal möchte ich mich anschließen. Ich glaube, Sie haben das wirklich zum ersten Mal in die Hand genommen. Aber jetzt mal ganz praktisch. Господин Елер, Вие говорихте за свързаността. Имаме <clears throat> инструмента за свързване, свързване на Европа. Е, господин Катайнен каза, че вероятно ще трябва <clears throat> да има повече инвестиции за а, широколентния достъп и в този смисъл вероятно ще е необходимо удължаването на ЕФСИ. Но отново тук има неясноти. Ако искаме повече средства от ЕФСИ, ако искаме повече средства от Хоризонт 2020, вероятно трябва ЕФСИ да бъде удължен. В момента средствата категорично не достигат. Мисис Муди. Благодаря, госпожа Муди. Благодаря. Мисля, че няма друга такава област, като цифровата, където да се вижда толкова добре добавената стойност на общностно ниво. Особено когато говорим за задължителните действия за създаване на цифрова инфраструктура. Имаме нужда заради широколентовият интернет, както и телекомуникациите. Това е от ключово значение, ако искаме наистина да развием една добра цифрова економика. Другото е индустрията. Има много специфични изисквания, особено по киберсигурността за новата индустрия, за новите технологии е, за производство, е, за това как те да се вържат към производствената верига. И за това смятам, че тук трябва да помислим повече по този въпрос. И накрая, относно уменията, компетенциите на хората за новите работни места. Е, трябва нашите граждани да бъдат ангажирани в този процес, било то с а, обучение през целия живот, но също трябва да помислим и за разликата между поколенията, защото тук, когато говорим за разлика в компетенции, говорим и за разлика в поколенията, т.е. те са свързани. Благодаря. Благодаря за пакета от вчера. А, вярно е, че ние искаме индустрията да бъде включена също и с цифровия пазар. Смятам, че темата е много интересна, много полезна. Радвам се, че имаме такава дискусия тук относно бъдещето как Европа да бъде цифровизирана. Има много иновации в областта, а, които трябва да вземем предвид. Аз идвам от Финландия и а, има такива иновации, които трябва да оценим. Например, относно образуването на цените. Сега, когато а, използваме данни, аз плащам за всеки байт, който използвам. Докато в, в Финландия, примерно, има пакети. А, без, и там не се а, м, оценява колко байта си използва. Просто то, е- всичко е включено в пакета. И това ми е, струва, струва 30 или 40 евро на месец и мога да свалям колкото си искам данни, без значение на каква скорост. А, така че това е нещо хубаво. И аз мога да съм вързана в интернет непрекъснато. А, това е много, много полезно. Мисля, че тук също трябва да помислим за нещо такова. Благодаря, казва председателя. Има ли други желаящи да вземат думата? Защото това е списък, край на списъка ми. А, още един има. Заповядайте. Съвсем накратко. В областта на транспорта, господин Кели има думата особено големите камиони. Там има много малък напредък и а, цените са огромни. А, огромни са емисиите въглероден диоксид. Огромна е загубата на време в пътуване. Мисля, че можем да направим много неща и в тази област. Какво ще кажете вие? Благодаря. Господин комисар. Поемете дълбоко въздух. И трябва да отговорите на 57 въпроса. Damen und Herren, mit ITU in einem engen Kontakt. Ich nehme auch regelmäßig in Konferenzen dort teil. Ähm, Благодаря. Роумингът в Европа включва темата и за продажбите на едро. Ще направим предложение тук. Консултациите текат, защото би трябвало да бъде... Би било хубаво да спазим времевия график. Щом имаме европейски роуминг? В момента, в който установим европейски роуминг, ще започнем партньорства с други световни региони и ще започнем предлагането на стандарти. От следващата е, година надявам се да започнем с тази работа. Сега поколението 5G. Ще имаме свои стандарти, но чрез съвместни декларации с Китай, Япония, Южна Корея, Бразилия, Штатите, <clears throat> с тези партньори ще се опитаме да обменим стандарти, да ги уеднаквим и да облегчим работата на ITU. Така че в следващото десетилетие да имаме един световен стандарт или световен комплект от стандарти, които да улесняват преноса на данни и комуникацията. Сега, когато погледна всички ваши въпроси за важни проекти, мога да кажа, че на година могат да, да, могат да се използват за тези важни проекти около 30-40 милиарда евро. Но имаме много по-малко възможности за, за използване на, на средства. Бюджетът ни е много ограничен. Господин Елер, ето, вие говорихте за Хоризонт 2020. Ако, ако погледнем всичките важни проекти, а, например проекта, <clears throat> проекта за свързване на Европа, бяха бяха дадени, предложени в началото 9,8 милиарда за него но е, средствата всъщност са много повече, които са необходими. ЕФСИ и планът Юнкер. По принцип, е, тези планове, ЕФСИ по принцип функционира, когато се поема риск. Ето, например, имате един, е, един регион, сълскостопански регион. Да, фазерите, оптичните фазери, оптичните влакна там не са рискови. Обаче там има рискове, които са свързани с други фактори. Например, има нужда от пари в брой. Това е риск. 40% бих казал, че е, трябва 40% от средствата отиват за покриването на такива рискове. Така че а, е, ние не сме благотворителна а, е, организация и трябва да мислим за едно твърдо финансиране, финансиране от всички нива, регионални, местни и национални а, източници. Комисията е много прагматична. Е, при оценката на проектите. Имаме вече доста опит с такива оценки. Сега, какви са акцентите на нашето финансиране? Най-напред за тези дигитални центрове, за които става дума. Имаме милиони, стотици милиони, които сме предвидели за тях. Е, искаме във всеки регион на Европа да има консултативен център. Независимо дали за него отговаря даден орган или агенция, ние смятаме, че а, е, всеки занаячия трябва да има достъп до, до, до, до такава консултация. Или пък е, свободно на самонайтият самонайтите самонаетите лица трябва да имат достъп до, до консултация по дигитални въпроси. Така че Темата за, за, дигитал, за дигиталната пропаст вече да не е тема. Имаме милиарди за съфинансиране на суперкомпютрите. А, да имаме Искаме да имаме суперкомпютри в Европейския съюз, достъпни до всички, за всички европейци. Искаме освен това да поощрим развитието на науката и изследванията. Искаме да създадем един европейски облак за, за наука. С, там ще са обвързани всички научни институти. И тези данни ще са достъпни за учените и за целия научен сектор – Всъщност това ще е дигитализация на науката. Сега, темата за образованието, за уменията, за квалификациите. Как ще успеем да преодолеем цифровото разделение между хора, които имат основните познания в цифровата а, област и хора, които ги нямат. Хора, които активно използват приложенията, които разбират какво означава цифрова, цифрово производство и хора, които нямат понятие от това. А, тук мога да кажа само образование и обучение. А, те ще помогнат, но това не е прерогатив на Европейския съюз. Е, на нас еврократите тези, тези области не са ни поверени. Но имаме две цели тук и два, две възможности. Имаме, е, поканихме министрите, които отговарят за науката и образованията в Европейския съюз на една среща. 160 хиляди допълнителни специалисти ще са необходими в бъдеще и и то е главно хора, които идват от областта на, физи... на физиката, на електрониката и информатиката. Това ще са специалистите на бъдещето. Нашата цел е да хармонизираме научните изследвания и да хармонизираме планирането в висшето образование, така че тези експерти в бъдеще да са наистина налични. Освен това, заетостта. Искаме да създадем повече заетост. В нашия структуриран диалог сме поканили и синдикати, представители на Digital Europe, на други предприятия. А, <clears throat> така че работодатели, представители на синдикатите мислят по, заедно с нас мислят по въпросите за увеличаване на работните места. Смятаме, че изчисленията в облак ще са компетентност на Европейския съюз. Но въпреки това не бива да забравяме, че е, дигиталният свят е глобален свят. Е, чудесно е, когато има американски или корейски облаци, и тези облаци предоставят услуги за европейски предприятия. Но когато говорим за сигурността на данните, трябва да имаме европейски стандарти. Освен това, когато имаме услуга, идваща от облак в Европа, независимо дали услугата се представя за европейско предприятие или за смесено предприятие, ето, Microsoft инвестира в клауд в Европа. Тогава трябва да се спазват европейските разпоредби за защита на данните е, нещо, което, с което не трябва да се съобразява Microsoft в Америка. Така че облакът на Microsoft в Европа а, е под юрисдикцията на Европейския съюз. Това е нашата позиция. Ние тогава не искаме на европейска територия а, да въжи правото на трети страни. Така че ние отхвърляме намеса на щатите в този случай. Искаме нашата консултация в цифровия сектор да върви колкото се може по-бързо. Ето, е, например, консултация за селското стопанство. Ако искате да консултирате фермерите Ами, могат да минат години, докато те дойдат е, при вас и искат консултация всъщност. Но ако става въпрос за преносимостта на данните, за широколентния достъп, ако, ние, ако на нас ни трябват 5 години, за да преминем по тази тема от зелена книга на бяла книга, то това е много по-бавно, защото след 5 години а, се е сменило цяло поколение продукти и услуги. За това с а, за това ние искаме да предоставяме по принцип ни бързи, навременни и висококачествени консултации. В рамките на една година е нашето предложение да може да се предоставят такива консултантски услуги. А вие попитахте и за повече информация от Лех. Имаше един такъв форум, който бе започнат преди години Аз правя предложение за програмата. Ще ви изпратим с удоволствие протокола на тези четири панела, които бяха проведени. И ако искате, моите сътрудници може да ви осведомят за това, какво се е случило на този форум. Освен това, ще организираме в Братислава една конференция по въпросите за цифровия пазар, за цифровата политика и тази конференция е абсолютно отворена за обществото и за всички желаящи и заинтересовани страни. На следващото място вектор, векторинга. Това е по-скоро проект за бъдещето. От 7 април комисията работи по този въпрос, по въпроса за векторинга. Има предложение на германския телеком за, посл... за последните няколко метра да се увеличи чрез векторинга капацитета. Това по принцип е възможно. <clears throat> Германската агенция направи едно изследване, аргументирано изследване от над 300 страници и това изследване ще го обсъдим в, в бъдеще. Аз съм малко резервиран, тъй като до 10 май имаме време да изготвим нашата позиция. Имаме три цели тук. Най-напред векторинг по принцип. Това е една техника, която много бързо може да увеличи мощността на съществуващите мрежи. На второ място, обаче, ние не искаме да имаме ремонополизация. И на трето място, ние не искаме чрез това да направим нерентабилни инвестиции в други области, например в оптичните фазери, в оптичните влакна инвестиции. Така че тук трябва да решим дали въпросите, които са свързани с фекторинга, може да бъдат, на тях може да им бъде отговорено положително или не. Ако не, тогава трябва да имаме допълнително време от може би 3 месеца за допълнителни размишления. Е, получих от някои депутати писма за желание за допълнителна информация, за разговори. Колеги, с удоволствие ще говоря с вас. Трябва ми обаче малко време да оценя цялостната ситуация. Имам и въпроси, постъпили от Германския Бундестаг, от <clears throat> отделни физически лица. но въпросите са доста чувствителни и аз искам да се занимая с тях в дълбочина. Благодаря, господин комисар. Този път, колеги, беше трудно наистина да намерим по-голям слот време за заседанието с комисаря Отингер. Следващия път, надявам се, да успеем да отделим повече време. Благодаря. Благодаря на господин комисаря. Да, някой ден ще бъде още по-добре, да. Благодаря още веднъж за поканата а, за конференцията на 25 април, следващия понеделник. Цифровизацията на европейската индустрия. Вие ще бъдете водещ там, водещо присъствие, госпожа Бянковска, също да, холандското председателство в Хановер, ако правилно разбира. А, министри. Министри също ще присъстват. Това е конференция на най-високо ниво. Благодаря ви за поканата. Благодаря за това, че сте с нас. Uh... Dear colleagues, let us go to the voting. Колеги, нека да гласуваме. Това е следващата точка в нашия дневен ред. Разбирам, че имаме а, много тясни, тесни ограничения на времето. Сега ще тестваме картите за гласуване. Моля, гласувайте. А, въпрос е. Готови ли сте? Ако сте готови, казвате да. Отговаряте с да. Надявам се да е да за всички. Край на гласуването. Работи чудесно. Резултатът е великолепен. Колеги, нека да започваме а, нова, нов механизъм за енергийните потребители. Тереза Грифин е докладчика. Започваме веднага. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 18. Първа част за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. 18-та първа част. Край на гласуването. Двама в повече. Двама от социалистите и демократите в повече. Край на гласуването по тази точка. Отхвърля се. Втората част отпада. Изменение 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19 за. Против. Нека да го проверим електронно. 19-то. Проверяваме 19-то електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се, доколкото разбирам. Приема се. Изменение 26. С устното изменение. Някой против устното изменение? Нека да каже високо не. Добре. Значи, 26 изменение с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 4 за. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5 за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 35 за против, въздържали се. Нека да го проверим. Проверяваме електронно 35-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Изменение 43. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за против, въздържали се, приема се. 63-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 65-то за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Проверяваме електронно 65-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се. Нека, нека да го проверим електронно. Гласувайте 82 изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11 е за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 102 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, искате да го проверим? Добре, проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. 102 изменение. Край на гласуването. Приема се. Явно ще трябва по-честичко да проверяваме. 103. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим. Проверяваме 103 изменение. Край на гласуването. Приема се също. Изменение 226 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. 226 гласуваме. Край на гласуването. При, приема се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Колеги, колегите от тази страна, моля, гласувайте. Вие не си вдигате ръцете. Не ви виждам, колеги, моля ви. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 195 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13А. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Компромис 13А. Край на гласуването. Приема се. Изменение 128. За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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 252 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. 252 изменение. Край на гласуването. Приема се. 253 за против, въздържали се. Може би същото. Приема се. За 254 за против, въздържали се, приема се. 255 за против, въздържали се, приема се. 256 за против, Нека да го проверим електронно. 256. Проверяваме електронно 256 изменение. За. Извинявайте, край на гласуването. Отхвърля се. 257 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Проверяваме електронно 257 изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 267 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 313 за. Против. Нека да го проверим електронно. 313 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 294 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 28 за против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 315 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Проверяваме 315 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 356 за. Против. Нека да го проверим електронно. Гласуваме електронно 356-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 371 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 36 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 380 за. Против. Нека да го проверим електронно. 380 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 381 за против. Нека да го проверим също. 381 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 388 за. Против. Нека да го проверим електронно. Проверяваме го. Край на гласуването. Отхвърля се. 428 изменения за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 390 за, против. Нека да го проверим електронно. 390 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 391 за, против въздържали се, нека да го проверим електронно. Проверяваме 391 изменение. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 394. За. Против. Нека да го проверим. Гласуваме електронно 394 изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 37 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 418 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Из... Имаме 5 изменения от 419 до 423. Те са идентични. Ще ги гласуваме блок. Кой е за? против, въздържали се. Приема се мисля, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно тези пет изменения. Колеги, проверяваме електронно, гласуваме заедно петте изменения в блок. Край на гласуването. Приема се. Сега компромис 39 за против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за против, въздържали се, приема се. Изменение 448 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. И крайното гласуване ще бъде поименно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваме за доклада за нови механизъм за енергийните и потребители. Край на гласуването. Приема се поздравления за докладчика, както и за докладчиците в сянка и за работата на цялата комисия. А сега следващата точка от дневния ред. Колеги, закъсняваме. Точка 13. Размяна на мнения с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, сектора на киберсигурността във връзка с Европейската стратегия за водещи позиции в цифровата промишленост. На този етап явно е трудно да започнем, Okay, okay. Dear friends. Приятели, колеги, Тереза, Петра, а, хайде, да не става тук на форум за дискусии. Коди координатор. Колеги координаторите, моля ви се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 Uh, on behalf of... От ваше име бих искал да поздравя Тереза Грифин и с това смятам, че можем да приключваме честваните и празненствата. Добре, още веднъж поздравления, но все пак трябва да приключим. Okay. Така, скъпи колеги, нека се върнем към нашата тема. Размяна на мнение с ЕНИСА. Киберсигурността, економическо преимущество и възможност за Европейския съюз. Бих искал да поздравя Удо Хембрехт и да му кажа добре дошъл. Той е директор на ЕНИСА. Много важна европейска агенция. Нека ви припомна, че на 19 април Европейската комисия публикува своето стопщение за Европейската стратегия за цифровизация на промишлеността и цифрово лидерство. Също така бих искал да ви припомня, че проблема свързан с киберсигурността е в центъра на нашето внимание. това е проблем, който попада в нашия портфел – до сега сме говорили предимно за начина по който осигуряваме е, киберсигурността, а днес ще разгледаме възможностите, които киберсигурността дава за развитие на економиката и по какъв начин тя спомага а, за развитието и разгръщането на някои отрасли. Така че, господин директор, много ви моля, кажете няколко уводни думи, за, на, за да започнем дебата. Разполагате с 10 минути. Благодаря, господин председател, дами и господа членове на комисията. И тре за мен е удоволствие да разговарям с вас по въпросите на киберсигурността, какво прави е, ЕНИСА, по какъв начин можем да създадем работни места и да, да върнем доверието на гражданите. Разполагаме, знаете, с нова стратегия за единия цифров пазар, както и предложението, което бе представено от комисар Отингер. Аз ще се спра на а, три а, теми. Първо, що е цифрово, какво всъщност разбираме под а, промишлено и, и какво е лидерство. Цифровизацията не влиза във всички отрасли на живота всеки ден. Електронно банкиране, здравеопазване, търговия, образование. И това е възможно само ако в Европа има едно открито, сигурно и безопасно киберпространство. Знаеме, че все повече и повече се развиват промишлените сектори, които се контролират компютърно, както и основните инфраструктури. Това а, така предостав... представлява предизвикателство за старите бизнес модели. Ето да дам един пример. Ако имаме някакви а, традиционни стойностни вериги на производство, има раз, различни е, платформи, които а, е, вече навлизат и заемат отделни отсечки от тази верига. Така че какво можем да направиме, а, за да продължиме да запазваме работните места и приходите на нашите граждани предвид тези промени. Как нашите граждани използват новите бизнес модели, вярват ли те на начина по който се обработват данните, как да, да сключиме и да свържиме всичко това с новите стратегии за интелигентни домове, интелигентни градове, свързани автомобили и други. Тоест, независимо от новите модели, необходимо е предимно да имаме сигурност. Имаме данни. данни се генерират, данни се обработват, понякога тези данни се съхраняват за вечни времена. По какъв начин можем да, да осигуриме безопасност и сигурност на целия този процес? Затова е необходимо да има доверие в началото доверие на гражданите към а, процесите за съхраняване на данни, както и подсигурени бизнес процеси. Какво са големите данни? Нека от, идете да речеме на он, в онлайн на магазин, за да закупите нещо. вие трябва да предоставите някои свои данни, които след това се обработват, съхраняват и класифицират. Също така а, сме свидетели на създаването на нови модели, като компютърните услуги в а, облак. Имаме и нови модели за запознаване на широката публика с начина на обработване на данни, на предоставяне на компютърни услуги. Има сайтове, на които може да отидете и да, и да видите как предприятия обясняват начина по който обработват и си служат с някои данни. За държавите членки е необходимо да разполагат с тех, технологии, които да са сигурни. Ениса винаги е призовавала към а, това сигурността да бъде заложена още при изработването и дизайна на даден продукт. А, въпросът е дали а, европейските органи за защита на данните разполагат с достатъчно сигурни и безопасни IT технологии за съхраняването и обработката на данни и ЕНИСА спомага за създаването и а, раз, разработ, за разработването и прилагането на подобно технологии. Много са инициативите, които се нуждаят от подобни процеси. Хоризонт 2020, инструмента за свързане на Европа, електронното здравеопазване. като тук целта е използването на сигурните е, технологии да улеснат е, предоставянето на данни на болници, за да осигурят по-добър е, живот на нашите съграждани. Това е един отрасъл, който непрекъснато се развива, но който ще остане в Европа, защото здравеопазването на европейците си е европейски бизнес. бизнес. Работиме за създаването на публично-частни партньорства заедно с други агенции, комисията, евро... отделните държавни, държави членки за създаване на съответния капацитет, който е необходим на държавите членки за създаване на устойчиви модели. Нека се кажа няколко думи и за е, лидършипа. Всяка година организираме така наречените кибер упражнения или тестове заедно с а, е, е, институции, институти, организации и а, на които а, изпитваме устойчивостта на европейските а, мрежи. Но ако искаме да имаме свързани отрасли, ако искаме да имаме свързани автомобили, е, необход... ако искаме да имаме интелигентни домове и а, градове, трябва да има и точно определена от отговорност и разпределение на отговорността. Сега мога да кажа, че ЕНИСА беше създадена преди 12 години с, с цел да създава нови бизнес модели, да търси нови възможности. Възможности за всички заинтересовани страни. Така че под, при, приветстваме инициативите на комисията, а, включително и на вашата комисия, за това, че имах възможност да представя нашите дейности и да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Сега давам думата на представителите на политическите групи. Господин Господин Елер, имате думата. Благодаря. Говорихме за бюджета на е, е, и за, искам да благодаря на Ениза, защото тя върши много голяма работа. А, съвсем открито искам да кажа, бях докладчик по Ениса по освобождаването от отговорност и честно да си кажа, дълбоко впечатлен съм от нейната работа. Имам два въпроса. Е, все по-ясно става, че е, киберсигурността ще е въпрос, който ще се обработва. А, от частния сектор – Държавите членки винаги искаха да ограничават ролята на ЕНИСА, на Агенцията по мрежова и информационна сигурност, но важен е диалога, диалога между промишлеността и обществеността. Е, десет години минаха от съставането на агенцията. Докъде сме стигнали с стартантизацията? Докъде сме стигнали при въпроса дали имаме минимални стандарти или абсолютни стандарти, колко са сигурни новите услуги, колко автоматиката е навлязла в новите услуги и какви са си стандартите за сигурност. Тоест, ако може да дадете един баланс, един, е, един извод за това, докъде е стигнала киберсигурността за тези 10 години. И на следващо място. Е, една част от агенцията е в Атина, но проблемите се увеличават, вместо да се решават. Каква е перспективата за по-нататъчна по-нататъчно удължаване на мандата на ЕНИЗА. Господин Йотенгер каза, че няма перспектива в цифровия сектор, ако не се реши въпроса за сигурността. перспективата е, може би, привлекателността от създаването на един европейски облак, ето и Microsoft е заинтересован, но въпроса за сигурността си остава, той е много-много важен. И не е въпрос, който може да се реши само в нашата част на света. Благодаря, госпожа Кали. Благодаря много благодаря за това, че ни представихте дейността на вашата агенция. Искам да се спра на някои проблеми. Неотдавна а, бяхме, а, сви, бяхме свидетели на изтичане на данни, на частни разговори в рамките на Международния валутен фонд, други. Така че Какво може да се направи срещу това? За как а, вие като, евро... Вие като Европейска агенция какви мерки можете да пред предприемете. Исках да кажа няколко думи също така за а, криптирането на, на данни. Смятате ли, че криптирането е нещо сигурно и дали е, декодерите са достатъчно сигурни сами, сами по себе си и дали не можем да бъдем свидетели също така на е, изтичане на на данни или на пробив в данните. От друга страна знаеме, че и терористите си, си използват нови технологии, т.е. трябва да има някакъв контрол, имаме ли някакъв, някаква възможност наистина да поддържаме баланс между едното и другото. Важно е също така и ние тук да имаме много добра киберсигурност, обаче е, имаме ограничения в е, средствата, а за осигуряване на киберсигурност са необходими много повече и допълнителни средства. Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Ролята на ЕНИСА е от огромно значение от гледна точка на информационната сигурност и сигурност на мрежите. В, а, знаете, че аген, а, агенция, част от агенцията е в а, Крит. А, А, там, както знаете, има и университет, който където се преподават компютърни науки. Аз бях там през 2012 година, когато имаше обсъждане и полемика относно седалището на агенцията на остров Крит. Идеята беше от Хераклион седалището да се, превърне, да се прехвърли в Атина, защото нямаше и възможност да функционира добре Европейското училище, имаше текучество на кадри. След което се след което се, се реши да има а, разделяне на оперативен център и на административен център в Хераклион и Атина. И това доведе всъщност до а, а, дублиране на някои дейности. Сега е, между, между, междувременно е, има проблеми с заплащането на найема на сградата в Атина, в е, гръцкото правителство има проблеми с, е, с това. Така че всъщност вие сте тези, които с, създадахте допълнителните проблеми. Така че в крайна сметка нали, вие не сте отишли в Хер, Хераклион, за да всичко, цялото ви семейство да, да, да намери удобства, жена ми да ви се намери работа и така нататък. Целта беше вие да свършите някаква работа там. Така че а, а, моля ви се, не, се не, не, не ми се усмихвайте и не се смейте, когато ви задавам сериозни въпроси. Господин председател, моля ви, къж, кажете, кажете на вашия гост да изслушва депутатите с уважение. Аз не мога да приема начина по който той се отнася към е, депутатите, много ви моля, изтече ви времето. Преди минута ви изтече времето за изказване. Така че, моля ви, придържайте се към правилата. Да, господин председател, кажете му да не се смее и да не, да не се усмихва и да се държи уважително към депутатите. Много, много ви моля и вие трябва да ни уважавате. Вашето време изтече преди една минута. Не, не съм свършил, господин председател. Другите имаха право на две минути и половина. Председателят прекъсва оратора. Госпожа Калас, имате думата. Имате думата от името на Алди. Okay. Well, was not really clear what the, was the problem here, but... Не разбрах какъв е проблема, но искам да се върна към киберсигурността. Аз съм абсолютно съгласна, когато казвате, че, прав... че съществуват правила за защита на личните данни, на неприкосновеността на личния живот, но въпросът е по какъв начин се прилагат правилата. Но Първоначално интернет е, не бе създаден за целите, за които го използваме в момента, така че тук се поставя въпроса за е, безопасността и сигурността. Е, споменахте ролята на правителствата, на институциите, но, и, но има и а, други а, участници в цялостната верига, предприятията, гражданите, в крайна сметка институциите са направили всичко възможно за да подсигурят сигурност и безопасност, но всъщност слабите звена са точно гражданите и предприятията. Така че моят въпрос е следния. Как виждате, какво смятате за проблема за криптаж на, на данните за самоличност? Ако може да и има такъв а, метод а, за криптиране. Ще ще може да се извършват услуги и покупки по интернет по много по-безопасен и сигурен начин. Благодаря, госпожо. И господин Рурик. Мисля, че... Благодаря. В тази стратегия, която е, преследвате в момента, е, тя трябва да бъде разширена в бъдеще. Аз разбирам а, е, хората, някои гласове, а, е, които всъщност отразяват хаоса и желанието за разруха. Как може да установим баланс между частния сектор и прозрачността? Според мен важно е личния живот, личните данни да са защитени. От една страна имаме енкрип... криптирането, блоковете, данни, това е друга възможност. Имаме квантовите технологии, които бяха обсъждани в СТОА. Как виждате тези технологии, технологиите, които са толкова важни за инфраструктурата на сигурността. Мисля, че именно абсолютно сигурните връзки са абсолютно необходими за по-нататъчна комуникация. Благодаря. Господин Бони. Благодаря. Колкото повече се дигитализира Европа, толкова повече сигурност ни трябва. Така че трябва да подобрим капацитета на сигурността. Трябва освен това да дадем и сигурен и ясен мандат за постигане на сигурността. Трябва да разберем, като парламент и европейски институции, ние трябва да подкрепим прилагането на съответната директива, директивата за интернет сигурността. Трябва да подкрепим и ЕНИСА да има добра, добро сътрудничество с центровете за изследване в рамките на Хоризонт 2020. Освен това, трябва да си припомним многото препоръки от ЕНИСА за промишлеността, за болниците. Важно е да се при, приложат тези препоръки, защото ето на имаме препоръките, разбираме проблема, но те не се прилагат, т.е. съответните сектори трябва да ги приложат. И накрая, бизнеса със сигурността. Трябва да се инвестира в тази област. И ЕНИСА ще е добър източник на подкрепа, на знание, когато сигурността се интегрира в бъдещите продукти и системи. Госпожа Ниблер, благодаря. Съгласна съм с колегите, които ви похвалиха за висококачествената работа, която вършите в агенцията. И имам два въпроса. Не съм много компетентна, затова питам. Какво ви е сътрудничеството с Европол, например, с Фронтекс? по миграционните теми. И на второ място, миналата седмица приехме регламента за защита на данните и полицейското сътрудничество, т.е. директивата за полицейското сътрудничество. Какви са влиянията на това, тези законодателства, на това законодателство върху вашата работа? И продължавате ли да работите в групата 29? Благодаря. Uh, thank you very much, Компула Натри. Госпожа Компула Натри. Интересно е, че в финландската версия на текста се казва, се казва дигиталното бъдеще на, на Европа, а пък английският текст говори за а, киберсигурността като економическа възможност. И съм малко объркана какво всъщност а, искаме да дискутираме. А, за мен а, дигиталният пазар е много важен и сигурността в него е също много важна. Има обаче доста голяма разпокъсаност в сектора. Въпросът е да имаме ли стратегия за развиване на капацитет. Мислих, че с това ще се занимаваме днес, защото много компании използват сателити и други услуги. Така че моят въпрос е, имаме ли стратегия, стратегия за дигитална сигурност? И въп... още един въпрос. Ние имаме ли някаква преднина като Европейски съюз по отношение на киберсигурността. Господин Ройл. Един въпрос имам. Искам да кажа, с гостите се държим по друг начин. Съжалявам за е, начина по който колегата се изказа. Имам обаче един въпрос. Въпросът за седалището на агенцията. И това. и тук има същностни проблеми. Имате ли все още проблеми да привличате специалисти? Тези специалисти трябва да дойдат от различни краища на света. Винаги е, бил, им, е имало проблеми с а, набирането на експерти. Ако има такъв проблем, той трябва да бъде да бъде обсъден открито. Не би трябвало да има някакви негативни реакции към вашето седалище, към страната. Защото проблемите, с които се занимавате, са много релевантни за нас. Обаче предпоставката да се справите с проблемите е да имате добри специалисти. И така въпросът ми е, имате ли все още трудности да привлечете съответните експерти? Благодаря. Други колеги, които да искат думата? Не виждам. Аз искам да помоля Европейската комисия за коментари. Господин Тимерс от директор на генерална дирекция Connect. Благодаря. Благодаря наистина економическа възможност е киберсигурността, според мен, защото е, ние преди два дена представихме пакета за публичните услуги в дигиталния сектор. Фокусът пада върху публичната администрация и възможността да се използват да се използва публичната администрация за електронните подписи и други видове услуги. Това е един много добър пример за европейско сътрудничество и взаимно признаване, а именно електронните идентификациите и тях може да, се, да ги използваме в търговската сфера, в публично-административната сфера. И тук НИСА може да ни съветва много. Сега в пакета има още много неща, например стандартизация, където киберсигурността е много важна. Един от елементите че е, искаме да имаме сигурност интегрирана, сигурност в, услови, в услугите и продуктите, Но какви са стандартите за това? Ние работим върху това. Работим върху стандартите за интернет на нещата, облаците. И се играе тук също голяма роля. А сега за економическата възможност. Да, говорим много за заплахите. Например, болниците бяха атакувани с злокачествена програма. Заплахите са много сериозни, но економическите възможности са също големи. Секторът на пазара се нараства на година с 7,5%. Имаме и чуждестранен капитал в наши фирми. Имаме чудесни сътрудничества, но искаме още. И планираме публично-частни партньорства, за да увеличим капацитетите. И имаме и допълнителни мерки, които предвиждаме за укрепване на цялата система. Киберсигурността на Европа е с киберсигурността, на която най-много се вярва за момента. Така че това са всичко неща, на които ще стъпим при изготвяне на бъдещите ни политики. Господин директор, вие имате думата за отговор. Gut, vielen Dank. Ich versuche das jetzt mal auf Deutsch, weil meine Muttersprache manches doch. Благодаря. Ще говоря на немски. Ще започна с седалището, тъй като това беше емоционална тема, нека я обработим най-напред нея. Жалко е, че колегата напусна, защото аз бих го поканил. И това съм го правил. Нека е, дойдат хората и да видят къде за какво става дума. Гръцката преса също много се занимава с е, нас и, и ни очерня. Искам да ви кажа няколко факти най-напред. От 2013 година имаме две седалища с новата, новия регламент. Там се казва, че администра... администрацията е в Хераклион, а в Атина е оперативния бизнес. Имаме 94 поста в Ениза и от тях 60, 65 са в Атина. Тоест, по-голямата част от сътрудниците ни е в Атина. Е, благодаря на гръцкото правителство, защото той ни даде е, сграда, където да се послоним, плаща ни се найма. И всеки, който иска да ни посети, е добре дошъл. Е, когато човек работи дълго време в е, Гърция, започва да оценява какво има, инфраструктурата е добра. Така че не може да се оплакваме. ние не сме научен институт, така че тук сравнението не е правилно. Ние, нашата задача е да подкрепяме проекти, да подкрепяме а, органи, промишлеността, и какво правим? Ние пътуваме до местата, където се провеждат проектите, за което имаме бюджет от 600 000 евро. Имаме освен това една сграда, която все още не е готова в Яраклиум. Това от местните власти ни беше обещано, че ще бъде готова. 14 милиона евро са инвестирани за момента, пари на данакоплаците и то, и то все още не е готово. Но не говорете за училището, просто го посетете и ще видите за какво става дума. Сега, за по-важните теми, преминавам на английски. Благодаря, гос, госпожо Ниблер, и благодаря на вашите колеги за, вашите, за вашата подкрепа, която изразихте. Когато говорим, както каза и господин Елер, когато говорим за индустрията, имаме предизвикателства, но с тези предизвикателства се, се справяме все по-добре. Имаме законодателството, работим в тясно сътрудничество с, с индустрията, с финансовия сектор. А, нещата се подобряват, но има какво да се прави все още. Стандартизацията, да, работим над нея, но е все още предизвикателно да се работи в тази област. Има много хора, които работят в тази област. Има ИЗО, има други агенции, нещата са фрагментизирани доста. Да ви дам обаче един положителен пример. Много напредък отбелязахме е, чрез общата, сертифика... Е, чрез общата система на сертификация. Предизвикателството е, както каза господин Тимърс, ние искаме да направим много, но Въпросът е, е нещата стават трудни, когато опрат до прилагането на стратегиите. Защото другите компании, нашите конкуренти са по-бързи, а ние седим и говорим за подробностите. Има предвид японски, е, китайски и щатски компании. Е, мисля, че отговорих на повечето въпроси. Говорихме за криптирането. Ще обобщя. Предизвикателството днес е, че имаме много технологии, имаме сертификация, имаме криптиране, имаме продукти, инструменти. Въпросът е да ги предоставим на пазара и по принцип продуктите, които са възможни, те не са лесно употребяеми. Ако искате да ползвате криптиране, вие не го правите, защото ви трябва помощ. И е, тази услуга не може да се активизира чрез едно копче, т.е. тя не е интегрирана в е, приложението. С това се занимаваме в момента. И освен това, тук се намесва и въпроса за електронната идентичност. А в Германия имаме идентични а, е, карти за идентификация. Имаме други начини за идентификация, но те не са съвместими едни с други. Ето и в Германия има електронен паспорт, но за него ви трябва четец. Той е скъп. И така проблемите се множат. Хората не използват тези предложения, така че има възможности те да се използват, но те не се използват, защото е по-лесно да се използват направо продуктите. Говори за директивите, за центъра. Има неща. Ние от Ениса се опитваме да ги подкрепяме. Има, е, организираме мероприятия заедно с държавите членки с цел да заострим вниманието на е, гражданите върху въпросите за киберсигурността. Бе споменато и сътрудничеството с промишлеността. Ще ви дам няколко имена. Работим с Перек, с е, Еолиза, и с други агенции работим. Работим и с Европейската Централна банка. Въобще има една мрежа, в която се дискутират въпросите за сигурността. Сега с Frontex може да помислим за повече сътрудничество, но там, където има въпроси свързани с интернета, и комуникационните технологии. Там се намалсваме. Сега, от страна на комисията, комисията не може да се свържи с 50 компании, да поддържа компании, э, да поддържа диалог с тези компании. Това се опитваме да правим ние. Ето, говорихме за EFS, работихме с една финландска компания, EFSecure, и преди няколко седмици организирахме конференция за прилагане на киберсигурността в здравеопазването и, и финансовия сектор. Така че ние изготвяме предложения за препоръки за даден сектор. Те трябва, естествено, в последствие да се приложат. Но ние може да приоритизираме само няколко области, върху които да работим и това е в рамките на нашия мандат. Когато кажа, че че и като, когато казах, че имаме 94 поста, 84 от тях са временни. Така че Понякога ние може да получаваме подкрепа от местни източници, от промишлеността, но не знае каква ще бъде в е, дългосрочната стратегия и позиция на ЕНИСА. За набирането на специалисти. нещата стават по-добри. Ако погледнем ситуацията в Европа за последните години, е, виждаме, че в северната част на Европа економиката се развива и не е много привлекателно хора от Швеция или Германия да дойдат при нас. А предизвикателство за нас е да набираме високо квалифицирани специалисти, но по принцип е проблем и е трудно хора от Европа да дойдат при нас. Благодаря. Нека да ви благодаря за посещението тук, както и за всички дейности на агенцията ЕНИЗА. Всички знаем колко е важна вашата дейност за сигурността. И също какви са допълнителните възможности, икономически възможности, които давате. Благодаря ви. А сега, колеги, следваща точка от дневният ред представяне от Европейската сметна палата на доклад на тема Европейски институт за иновации и технологии. European Institute uh, of Innovation and Technology and we... И така, ЕИТ, Европейски институт за иновации и технологии, представяне на доклада на Сметната палата по тази тема. Нека да ви напомня, че Европейската Сметна палата направи одит а, на EIT, Европейски институт за иновации и технологии, и а, господин Алекс Бренингмайер – ще представи а, тук резултатите. Проведохме дискусия тук в нашата комисия ИТРЕМ с комисаря Тибор Наврачич относно структурния диалог – и говорихме за резултатите от EIT. Но този път, ето ще видим какво казва Сметната палата. Имате думата. Добре дошли, господин Бренингмайер. Благодаря, господин председател, благодаря и на депутатите, членове на тази комисия. Много се радвам от името на Сметната палата, да имам възможност тук да ви представя един от специалните доклади, е, който се сръточава върху е, резултатите на една от важните агенции. Е, това е, този одит не е относно финансирането или пък резултатите или спазването на правилата, а ефективността на действията на EIT. Аз съм аз съм член на Сметната палата по научно-развойната дейност. Занимавам се с тази дейност и се радвам, че мога да ви представя този доклад тук. Представихме също доклада и пред Комисията по бюджетен контрол. Там представихме по-скоро финансовата част, а сега тук ще ви представя съдържанието на работата на EIT. И а, смятам, че е много важно да се направи връзката между енергетиката и също EIT. EIT е а, част от а, отделните научно-развойни елементи. Имаме EID и EAC, които отговарят съответно за подсъдената. Имаме един съвет за иновации, който също представя своите резултати тук пред вас. Ще се опитам да бъда много кратък. Радвам се да чуя въпроси от ваша страна, коментари. EIT в Будапешта се съсредоточава върху иновациите и подобряване на иновациите в Европа, защото на този етап иновациите в Европа са много слаби. Какво прави EIT? Той обединява бизнеса, научните институти, малките средни предприятия, други компании, университетите и имаме така наречените КИКС, центрове по познанието. Те са много важни за иновациите в индустрията. И ние посетихме три такива центъра за енергийните иновации, за енергийните и климатични иновации и дигиталните или цифрови а, такива, където има над 500 партньора. На този етап според EIT вече даже са 800. Така че сътрудничеството по иновациите е много важно на европейско ниво. Посетихме тези центрове на познанието, КИКС, и първото ни впечатление е, че има голям ентусиазъм от сътрудничеството между университетите, научно-разбойните институти и е, фирмите. Има изключителни инициативи, впечатляващи е, и е, някои от тях, примерно, идват от научно-разбойните звена, например, е, научни лаборатории, две такива. Други идват също от новосъздадени компании, така наречените стартъпс а, голямата част от работата ни е всъщност да слушаме. Да слушаме какво се случва там. Много внимателно. Когато се прави одит на такива центрове на познанието, ние установихме някои сериозни проблеми. Първо, че а, двама финансови менеджери ми казаха, че годишно трябва да произведем хиляда страници публикации. Всяка година хиляда страници. Това е огромно усилие за а, да си получат парите. И също така, нашите програми а, за научно-развойна дейност продължават повече от една година. Така че няма съвпадение в това отношение и съответно няма сигурност. И въпросът е дали а, трябва да се продължи така. Жалко е, че в подобна област може да се гарантира толкова малко сигурност за бъдещето. Друга забележка. Някои от а, мултинационалните програми, които са партньори в програмите, казват, виждаме толкова проблеми с а, програмата, че всъщност е много трудно въобще да а, се впишем в тази програма. И в крайна сметка са успели, както виждаме, но се сблъскват с много тежка бюрокрация. И а, понякога се губи връзката между програмата на EIT и а, университетите, бизнеса и различни други звена за изследване може би наистина не става добра координация. Лошото функциониране на EIT в Будапешта се осложнява още повече от сложната оперативна рамка и сериозни управленчески проблеми. Ние направихме препоръки, съвсем накратко ще ги изброя. Първата дискусия трябва да бъде относно правното основание на работа на EIT. Да се преразгледа модела на финансиране и, например, да се изключат допълнителните дейности. Защото те а, не се появяват, а, не са ефективна част от модела. EIT трябва да разшири основните си споразумения за помощи за стипендии и това трябва да бъде повече от една година, т.е. да няма такова финансиране според всяка година. Трябва също така тези стипендии да се отпускат по-рано от настоящата година, така че научно-развойните звена да имат някаква сигурност за работата си. Също трябва да има повече резултат и по- повече автономност, повече самостоятелност спрямо а, съответните генерални дирекции. И трябва повече да се използва гъвкавостта, която може да бъде намерена в Хоризонт 2020. Правилата трябва да бъдат по-адаптирани към нуждите на партньорите в тези центрове по познанието. И накрая, но немаловажно, EIT трябва да разреши проблемите с персонал. Те нямат достатъчно персонал и а, може да се каже, че в момента се организира висшето управление и им липсва един такъв анализационен подход. Комисията и EIT приеха всички наши препоръки и по време на одита EIT вече започна да прави подобрения в правилната насока. Разбира се, не е достатъчно, но все пак е стъпка в правилната посока. И комисията изгради един, една група на високо ниво, която да съветва EIT. И а, днес имаше такова посещение. Казва се, докладът е много добър, той подкрепя бъдещото развитие на EIT и а, подобрението на функционирането на познанието и на целия сектор, свързан с познанието. Това е краткото ми въведение, дами и господа, и ще се радвам да получа въпроси от вас и ще ви давам детайли, ако има нужда. Благодаря. Благодаря за вашата информация. Наистина винаги е полезно да чуем такава. Сега господин Хелер. Um, благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия гост. Аз съм член на работната група по Хоризонт 2020 и искам да ви благодаря, защото наистина смятам, че структурният диалог трябва да се провежда в подобна форма, в такива условия между Европейския парламент и Сметната палата. Това е и причината, поради която аз изслушах презентацията на доклада с голямо внимание. Въпросът ми ще бъде в, гордо в тази насока. Смятате ли, че предизвикателствата са а, как да създадем правилата, които ще управляват и IT, или просто IT си е отделно звено, отделна единица. Много често говорим за управление, за упростяване на правилата. Това систематичен проблем ли е? Дали проблема се причинява от правилата и дали можем да имаме упростяване а, като използваме по-добре по парите тук. Също така, от перспектива доклад или одит, който идва като последваща проверка, а, смятате ли, че това е най-добрата идея? Полезно ли е нещо такова? И също, какво трябва да бъде е, това, което трябва да бъде поправено, го казвате вие а, във вашия доклад. Но като че ли нямам впечатление, че а, става въпрос за краткосрочен период. И не смятам, че а, така ще се решат всички проблеми. Може би трябва да има по-широко участие, по-широко сътрудничество с комисията, с Сметната палата и с а, а, и IT, за да видим какво ще правим по-добре и как ще го правим по-добре в по-дългосрочен период. Господин Рубих. Благодаря. Благодаря и на Сметната палата за този доклад. За нас е ясно, че ИКТ естествено трябва да намери отражение в образованието. Знанието трябва да се разпространява и в, в училищата. Не може в Флоренция да се архивират всичките ни изследвания, а от изследванията трябва да проистекат съответни указания за всяка целева група. Е, чакаме с интерес нови идеи. Тоест, от научните работи трябва да проистекат изводи за това как да се обучават децата в детската градина и съответно как да се обучават студентите защото нещата, както бяха преди 40 години, вече не са такива. Трябва да осъвременим всичките институции за образование. Особено по отношение на социалните мрежи. Е, там има много възможност за разпространяване на, на знание. Флоренция е центърът откъдето може да тръгне знанието към съответните образователни институции. В парламента се занимавахме много сериозно с това как да разградим силозите на знанието. Как знанието да потече и да бъде омрежено как да бъде опосредствена комуникацията. Наша задача е къде има силози, къде си, комуникацията не тече и как да бъде отстранен този проблем. Thank you very much. Благодаря много, госпожа Буди. Благодаря. От казаното от вас тази сутрин, разбирам, че, че смятате, че е ти по принцип по принцип се развива правилно, което значи, че просто проблемите трябва да бъдат решени, но не нещата да се променят по същество. Но, може би правната основа трябва да бъде променена и може би това трябва да стане а, сега като казвате, че примерно не се използват достатъчно гъвкавостта на хоризонта 2020, е, включително и сроковете, финансовите срокове. Вие казахте, че е, годишните периоди на планиране не са уместни и подходящи. Така че предвид и идентифицираните проблеми или има ли някакъв график за намиране на решенията по проблемите, които сте установили. Има ли други желаещи да вземат думата? Представителя на Европейската комисия, господин Кроби. Искате ли да вземете думата? Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни поканяте. Благодаря колегите за този доклад. Сега няма тук представител на ЕТИ, но мога да кажа какво е гледната точка на, каква е гледната точка на комисията. Ние изцяло и комисията, и Европейския технологически институт изцяло приемат препоръките, направени от сметната палата. Наистина проблемите, които са посочени, съществуват. Става дума за практиките, за взаимодействието с, ОЗИ, сроковете за постигане на цели в областта на новацията. Така че, както казах, изцяло приемаме препоръките на Сметната палата. Така че от тук нататък нашата цел е да ги осъществим на практика. Оперативната рамка като че ли прекалено много се усложни и критериите за оценка трябва да се опростат. Така че създадахме работна група за проучване възможностите за многогодишно планиране и е, съответно финансиране. Е, при всички случаи не, не е необходимо да бързаме много, за да тръгнем в не, правилната посока. Вероятно ще има някакво решение по въпроса през 2017 или 2018, но при всички случаи вече работиме по това. Също така беше е, повдигнат е, въпроса за осигуряване на по-голяма финансова автономия на института. Този проблем също е поставен, колкото е, до личния състав и набирането на служители. Да, това е проблем, който се постави отново отбелязваме известно подобрение през последните е, месеци и надявам се, че в е, най-скоро време ще можем да попълним всички незаети места. Предполагам, че комисар Навратич е, е споменал своето намерение да, за създаване на тази работна група в момента, в който е разговарял с вас. Групата няма да се е, занимава с, с някои от древните проблеми, които бяха посочени от Сметната палата, а с е, по-големите структурни проблеми, като, например, като примерно е, дългосрочната устойчивост на ОЗИ. Също така работната е, група група ще разгледа проблемите, свързани с мандата на институт Института за привличане е, по партньорства на региони и други важни проблеми от е, а, типа на как е, Европейският технологичен институт ще се впише в цялостната архитектура на новите технологии и иновации. Показането от господин Елер. Вие, вие, вие попитахте дали тези проблеми някъде са заложени в самото начало или, а, или в, са се появили в хода на а, дейността на ЕТИ. Смятам, че всъщност проблемите е, са една комбинация от двете и това беше правилно посочено от Сметната палата, така че може би наистина трябва да преразгледаме правната основа. А колкото до е, финансирането, да, разбира се, бе прекрасна идея е европейското финансиране да привлича е, допълнително и друго финансиране. Въпросът е как ще го направяме, така че в, е, както казах, кум, кум, кум, кум, комисията размишлява по въпросите. Не бихме искали да променяме правната основа, но боя се, че ще бъдем е, принудени в един момент е, да, по, да помислиме за това, защото ако проблема се бъде, бъде разрешен, това ще доведе до по-доброто функциониране на института. Господин Рубик е, постави въпроса, свързан с е, ролята на института като дидактически инструмент. Да, може би прекалено, прекалено много наблегнахме на иновационният аспект. Но съв, съв, съв, съвсем съвсем правилно бе повдигнат този въпрос, но като, като, като, като, като цяло наистина, ако има по-добро е, стиковане между е, научно-изследователската и дидактическата е, дейност, резултатите ще бъдат много по-задоволителни. по въпроса защо трябва да преразгледаме правната основа. Както казах, целта не е да е, из, изцяло да, да, да, да преработиме целият подход за стиковане на ам, света на производството и света на образованието, а по-скоро как да формулираме методите и мерките за привличане на неевропейското финансиране. за да може наистина Европейският технологичен институт да се превърне в един добре функциониращ инструмент за бъдещата иновация. Благодаря ви много за вашите коментари и обяснения. И сега, може би, господин Брекенмайер да ни каже гледната точка на Сметната палата. Да, благодаря ви. Ще бъда много кратък, тъй като комисията така изчерпателно представи нещата. Това бяха много важни въпроси, които ми поставихте. Вашият въпрос беше каква е времевата рамка 2 не, ние да, всъщност как, какво, какво, какво е какъв е, е периода, който сте разгледали. Ние разгледахме периода 2008-2015. Е, събрахме необходимата информация и смятаме, че след 7 години функциониране трябва да имаме конкретни резултати. А нашето о, впечатление беше, че резултатите не са е, достатъчни. Е, постигнатото е, е недостатъчно. Е, прекалено много администрация администрация, много малко иновация. Знаете, че иновацията е нещо, което трудно може да се измерва и нещо, което е много а, сложно и крехко само по себе си. Така че още веднъж а, Нашите заключения бяха, че постигнатото е недостатъчно. А, тук имаше и въпроса трябва ли да се разрешат проблемите или да се търси нов начин за постигане на целите. Смятам, че а, има по-малко и от двете. От една страна има някои проблеми в основните методи, а същевременно трябва да се наблегне на устойчивостта на програмите. Така че не става дума само да се разрешат проблемите, да се разрешат да, за да могат те да дадат възможност за по-нататъчна по-съвършенна и по-резултатна работа. Уважаеми господин Рубик, вашият въпрос е наистина важен. Аз ще отговоря на английски. Вие говорихте за силозите на знанието, за разделението на знанието. Мисля, че мога да потвърдя. По принцип, центровете на, знания, за, на знанието и Института за иновации и технологии опосредстват интердисциплинарното знание и неговото разпространяване а, сред обществото. Сега за графика, за времевия график, всички препоръки имат, вър... имат срок, срок, в който трябва да се пре... приложат. Господин Елер има допълнителна забележка. Вие говорихте за географския баланс. И аз съм малко загрижен, защото повечето центрове от центровете са в Германия, но имаме общията рамка Хоризонт 2020, географският баланс не е зададен, не е осъществен. Моят въпрос е, дали този географски дисбаланс е в ущърб на иновациите. Или просто ви притеснява факта, че има чисто технически, географско ге, ге, е, че има просто географско лошо разпределение – на центровете. В крайна сметка става дума за експертност, за знание и това е една от областите, в които географският баланс не играе огромна роля. Благодаря. Накратко. От една страна, вие правилно казахте, че Хоризонт 2020 не се основава на географски баланс, но от друга страна развитието на знанието в Европа, прилагането на резултатите от из... изследванията в иновациите, изследвания, които се провеждат в изследователски институти и университети, тези резултати трябва да се постигат ефективно и според нас ефективността може да се постигне чрез едно разширяване на географския баланс. Той е ограничен за момента. Господин Стефърт от нашия институт казва, че на страница 53 от доклада се говори за риск от концентрация на изследователската дейност в определени страни. Мисля, мисля, че географския баланс тук може да бъде подобрен. Благодаря за вашето присъствие. Като представител на Сметната палата, за нас винаги са интересни въпросите, свързани с иновациите и въпросите, свързани с по принцип Европейски институт за иновации и технологии. Надявам се да разчитаме и бъдеще на вашето сътрудничество. Институтът е хубаво да бъде също осведомяван и за нашето мнение, нашите становища. Така че да имаме една двустранна комуникация. Когато говорим за образование, мислим също и за изследов... изследванията и за науката. Това е триъгълник и не бива в този триъгълник да забравяме точката на образованието. Господин Елер, е, кратка информация – ще говорим в рамките на Хоризонт 2020, в работната група за Хоризонт 2020, за ИИТ. Така че темата за института ще бъде обсъдена и при нас, и всички заинтересовани могат да посетят нашето заседание. Благодаря, казва председателят. Преминаваме към последната точка от дневния ред за тази сутрешната сесия, а именно отговорност, обещетение и финансово обезпечение за свързаните с неф и газ дейности в крайбрежни води. Господин Б е нашият докладчик. Имаме становище, проектостановище. становище Този въпрос е във връзка с крайбрежната сигурност. Нашата комисия е отговорна за тази директива. Давам думата на докладчика за кратко въведение. Благодаря, господин председател. Е, скъпи колеги, благодаря за подкрепата е, в е, изготвянето на това становище, което и говори най-вече за отговорността, обещетенията и финансовото обезпечение на свързане с нефт и газ дейности в крайбрежни води. Знаете, че сме разгледали много сериозно и юридическата страна на нещата след доклада на комисията от 14 октомври миналата година. Наскоро и по-специално от 98 насам не е имало никакви големи инциденти от този тип а, в а, европейски води. 73% от нефта и естествения газ в Европейския съюз идва от Северно море, където се счита, че има най-добрият режим на безопасност на производството в целия свят и а, ще има дебати следващият, а, следващата, а, следващата седмица. Ще се разисква катастрофата с платформата Deepwater Horizon. И а, също, а, нека да напомня, че нашата, а, нашето законодателство в това отношение също беше затегнато от този инцидент нататъка. От юни 2013 имаме директива, свързана с операциите в това отношение – и ратификация на протокола за офшорни дейности от а, протокола към Барселона. И а, също а, имаме и по-добър обмен на информация. Там то ви препращам към текста на комисията. Също операторите през изминалите години направиха големи инвестиции, за да развият нови мерки за сигурност. Такъв е случая с технологията The Well Capping, която успява да веднага да а, закрие а, един, различните течове от даден такъв офшорен кладенец. И а, затова смятам, че а, трябва да изчакаме да видим доклада на комисията за приложението на практика на директивата от 2013, преди вече да правим допълнителни инициативи. И смятам, че е излишно да се а, променя анекс 1 на директивата от 2004 за околната среда, за отговорност за околната среда, за да се добави към директивата от 2013. Директивата от 2013 вече дава цялата отговорност, прехвърля цялата отговорност за щетите към този, който оперира и тук се прилага принципа замърсителя плаща. Що се отнася до финансовите гаранции в случай на инцидент, напомням в моето становище, становище вече се включват голям брой такива мерки. И смятам, че трябва да запазим тази гъвкавост, която ще позволи на всеки оператор да избере най-добре адаптираният инструмент към всяко обстоятелство и всеки проект. И така, както каза председателя Булсек вчера сутринта, след представянето на собствения му доклад за енергийната сигурност, нека да напомня, че нашите а, петролни предприятия за, са конкурентоспособни и а, тук става въпрос за нашата енергийна зависимост, трябва тази енергия да е достъпна и сигурна за гражданите ни. И за това напомням, нека да не налагаме нови спънки пред индустрията, за да не са те неконкурентноспособни в световните пазари, само заради нашето законодателство, което не съществува извън Европейския съюз. И връщайки се на практическите елементи, а, противно на това, което беше казано вторник, имате до 31 май време да внасяте изменения, няма нужда да бързате. Има също така и допълнителни дати за разговори с докладчиците в Сянка. И оставам отворен за дискусия за всеки един от вас. Надявам се, че също ще защитите нашите петролни и газови индустрии, които са ключови за развитието на индустрията. Това е всъщност сърцето на индустрията в Европа. Благодаря. Much, Благодаря на колегата. От името на докладчика на НП, колегата Бенсен, ще изчета няколко важни елемента от неговата реч, които бяха подготвени за днес, но поради проблеми в, по време на пътуването, той трябваше да тръгне преди 12 часа така че не е тук в момента. Още веднъж казвам, ще изчета елементи от неговата реч. Първо, искам да благодаря на господин докладчика за проектостановището, което като цяло удовлетворява ЕНП. НП подкрепя идеята да се избегне свръхрегулация, както и допълнителна административна тежест в области, където има международни конвенции и а, споразумения. Не можем да а, кажем, че допълнително законодателство, европейско законодателство в тази област ще бъде полезно и, и трябва да се прави. Трябва да подкрепим а, офшорната индустрия, за да могат те вече да прилагат директивата, която съществува за а, извличане на петрол и нефт в крайбрежни зони. И накрая, нека да кажа, че трябва да използваме това становище в ИТРЕ като възможност да почетаем нуждата и значимостта на тази индустрия. Тя е от все по-голямо значение, не само заради енергийната сигурност и разнообразието, така както казва докладчика, но също и за европейската економика, за растежа и за създаването на работни места. Това не е цялата реч, но се опитах да обобщя, да извадя най-важните части и господин Пенсен е докладчик Сянка от НП. Социалисти и демократи. Мириам Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и също и на колегите. От името на социалистите и демократите искам да кажа, че а, случилото се с Deepwater Horizon през 2010 а, показва, че имаме нужда такъв механизъм за компенсации, че всичко трябва да бъде изградено преди да се случи такъв инцидент. Също, нека да напомня, че държавите членки вече прилагат много добре тези режими за сигурност, за операции в открито море. Нашата цел не е да им налагаме допълнителна административна тежест, но просто да сме сигурни, че операторът ще бъде отговорен за всички щети, които причини и ще си плати. Да, ние също сме много горди за това, че Европа успява да си задоволи до голяма степен енергийните нужди чрез тези дейности, така както го каза и господин председателя и че там могат да се използват хора от целия Европейски съюз. Това също е важен момент за научно разбойна дейност и за осигуряване на енергийния микс и енергийната сигурност. В Северно море има все пак известен спад на производството през изминалите години, но нека да не забравяме, че платформите е, със сигурност ще се увеличат в бъдеще, особено в Средиземно море и в Черно море. Едновременно с това подобни инциденти са особено тежки за цялата риболовна индустрия, за туризма, за малките и средни предприятия, особено тези, които зависят много от е, общата споделена морска среда. И а, е, след а, е, инцидента през 2010 общата 96% от мобите за обещетение бяха свързани с економически загуби. Така че ние трябва да имаме много ясно законодателство, което да, да наложи много ясна отговорност за економическите загуби за всички съответни сектори. И относно правните аспекти на предложението, три типа е, отговорности екологична, гражданска и е, престъпна. По, при економическите причини е, там има голяма разлика в различните държави членки. Такава е и загубата, свързана с директните последици от инцидента. Трябва да избегнем подобни инциденти. Е, те трябва да попадат и в обхвата на наказателното право на Европейския съюз. И считаме, че комисията трябва да разгледа възможностите за е, намиране на решение за липсата на правни изисквания за финансовата сигурност и инструментите, свързани с нея. Искаме повече яснота. Да. И в това отношение също и повече гаранции от комисията. И последна забележка към комисията казва, че е твърде рано да се оцени точно дали наказателното право ще бъде добро, добро да се приложи тук за постигане на по-добри резултати. А, нека да кажа, че не бива да чакаме да се случи такъв голям инцидент, само за да видим дали правната рамка работи или не нека да сме сигурни, че имаме всички възможни предпазни механизми и то възможно най-бързо, за да а, избегнем всякакви подобни инциденти за бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Таранч. Замества госпожа Ривази и представя зелените. Благодаря, господин председател. А, да, замествам а, госпожа Ривази. Сигурно няма да заместя перфектно, но все пак ще цитирам някои от а, нещата, които тя искаше да каже. Преди 6 години имахме инцидента Deepwater Horizon. Това беше катастрофа, пълна катастрофа. И именно за това, точно в този ден, трябва да си зададем въпроса дали а, тези спорове за регулацията на сектора се струват. Основният ни проблем, говорим, днес основно говорим за сигурност, безопасност на подобни експлуатации, но все пак а, смятам, че държавите членки трябва да вземат основните решения. Нямаме достатъчно а, поглед, наблюдение за ефективността на директивата. В някои държави членки не се знае дали офшорните оператори ще имат достатъчно финансови средства, за да платят обещетенията, които се искат при един такъв инцидент. По настоящата директива се взема предвид принципа за замърсителя плаща, така както го каза и докладчика. Но само за екологичните щети не за а, такива обществени щети. Тоест, а, едно петро, един петролен разлив, а, нека да не забравяме, засяга а, и, и туризма, и риболова, и аквакултурата, не само а, хабитатите така че имаме член 193 от договор за функциониране на Европейския съюз, но може да се приложи член 192 и 191. Мисля, че когато имаме а, неправилно поведение, то трябва да бъде санкционирано тежко. Знаете какво стана преди Water Horizon? А, имаше конфликт на интереси и смятам, че е, трябва да имаме проверки на безопасността от Европейската агенция за морска сигурност преди е, всяка една операция. А тази агенция като че понякога липсва известна е, автономност заради монополистичните аспекти на петролната индустрия. Благодаря your remarks. Благодаря много за вашите е, коментари и забележки. Госпожа Сикарафа, която замества господин Сикриотис. Благодарим, господин председател. Искам да взема думата от името на господин Лекотис, е, Предприятията е, и съответните фирми и отговорностите. Сега. взимаме като база конвенцията на ООН и правилата, които се отнасят за всички. Ние обаче смятаме, че трябва да се вземат допълнителни предпазни мерки – за да можем от една страна да подсигуриме енергийната сигурност и безопасност на отделните а, места, където могат да се случат е, инциденти. Същевременно необходимо е да има по-широко развита соли... система на солидарност между държавите е, членки. а, да се развият и едни широки схеми за компенсация. Всичко това ще бъде включено в нашите изменения. Има ли други желаещи да а, коментират а, доклада? Господин Штеф Мозър от Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, господин Бузек, Дами и господа, благодаря и за доклада, и за вашите коментари. Подкрепяме казаното в становището, т.е. не липсата на необходимост за създаване на допълнително законодателство, включително за отговорността, която се носи от притежателите на лицензи или са притежателите. Държавите членки по принцип проверяват размера на финансовите ресурси на желаящите да получат разрешения за извършване на дейно, офшорни дейности и в а, момента ком, комисията прави преглед на начина по който държавите членки са пренесли разпоредбите в собственото си законодателство. Комисията ще, ще, ще направи анализ на начина по който директивата се изпълнява от държавите членки, след което ако е необходимо, ще направим необходимите предложения за промени или подобрени. Е, както и необходимите предложения, свързани с компенсации и финансова сигурност. Така че не трябва да избързваме, трябва постепенно да вървим напред и да направим оценка на постигнатото и евентуално на корекция, ако такива се наложат. Благодаря и сега моля докладчика да отговори на въпросите и да кажа няколко слова. В заключение, благодаря на всички, и на докладчиците в Сянка. Прав... Правилно беше казано, че желаящите да извършват дейности в крайбрежните води са и заинтересовани да, да нямат е, никакви инциденти и да не, да не стават е, никакви, да не предизвикват никакви проблеми, защото това, разбира се, ще се отрази и на тяхното на тяхната възможност за конкур... конкур... конкуренция. Е, както правилно казахме, равнището на отговорности в Европа е може би най-високото, така че що се отнася до не, непреките щети и непреки щети, които са последици от непреки среди, само ще а, превърне един отрасъл, който по принцип е уязвим, но много иноваторски да се развие. Трябва да направим напротив всичко възможно да му помогнем. Благодаря на господин докладчик, благодаря и на докладчиците в Сянка. В срок за внасяне на изменения 31 май 12 часа. Гласуване в ИТРЕ през септември след това на 26 септември в комисията Юри. Благодаря ви. И няколко думи от заседанието на координаторите вчера, съвсем накратко. Координаторите решиха да посочат свой представител в, управи, в консултативния съвет на ЕНИСА. Решение ще бъде взето в последствие, като това решение ще се вземе от председателския съвет. И нещо друго важно. Разпределението на изпълнителните доклади. координаторите те решиха да създадат допълнителна сметка, която да се финансира с точки. Става дума за докладите по изпълнението. Също така решиха да отложат изслушването за преиндустриализиране на Европа през май и да го заместят с публично изслушване относно а, газовият зимен пакет, така наречен, а, който трябва непременно да бъде обсъждан своевременно. Координаторите одобриха програмата на семинара, който ще се проведе на 30 юни 2016 година, както и граф, графика на всички е, конференции, семинари и заседания, които ще се проведат от тук нататък. А днес след обед ще проведеме изслуш, публично изслушване в 15 часа. Много ви моля да ни уважите с присъствието си.